Mes chers collègues, bonjour! Скъпи колеги, добър ден! Както сигурно сте забелязали, аз съм в пълна форма. J'ai eu quelques petites péripéties à Strasbourg, mais ça va beaucoup. Имах няколко, имах няколко малки премещия в Страсбург, но тогава съм доста по-добре, така че мога да ви уверя, че председателката ви е в пълно здраве и до края на мандата ще бъде с вас. Надявам се мисията ни в Полша, ръководен от господин Вин Ван Декамп, да е минала добре. Донесохте ли ни бисквитки? Не, както винаги. Благодаря ви, господин Ван Декамп. Но mais il pense qu'à lui, hein, il pense сам à плюс commission. Allez, sans perdre, de, sans perdre plus de temps. Le... И така, без повече забавяне, има ли възражения по проекта на дневен ред? Не виждам такива. Чудесно. Съобщения на председателя няма. Имате късмет днес. Продължаваме с гласуването. Най-напред нека да видим дали разполагаме с кворум, за да може да пристъпим към гласуването. Моля, гласувайте електронно. Госпожа Билбао не си носи картата, така че ще гласува с вдигната ръка. Както и госпожа Манеско. Мане, госпожо Манеско, добре дошла в нашата комисия. Вие също не си носите картата. Ще гласувате с вдигната ръка. И вие, господин Селини, добър ден и на вас. И така. Отека да гласува един човек в повече. Господин Робърт Силе, им един човек гласува в повече във вашата политическа група. Разберете се помежду си. Why it's, why it's one more? Ah, you are. Because, okay, so. Окей, okay, си корект. Чудесно всичко е наред. Пристъпваме към гласуването, ако нямате нищо против. Започваме веднага с доклада на господин Исмайл Ертук. Разполагане на инфраструктура за альтернативни горива в Европейския съюз. Компромис номер едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер две за. Против въздържали се, приема се. Monsieur Роберт Зиле, Господин Роберт Зиле, искам да се оплача от името на ЕКР. В момента имаме шестима членове в Тран. Питер Лонгрен се присъедини към нас. Както и Томаш Пореба. Е, шестима са пълноправните членове в нашата група на тази комисия. Четирима присъстват и двама заместващи има днес. Благодаря ви. Мсье Роберт Зиле. Господин Роберт Циле, вярно е, че вече сте шестима, но моята система за електронно гласуване не е променена. Т.е. не съм променила софтуера и софтуерът ми казва, че има един глас в повече от гледна точка на разпределение пропорционалността на политическите групи. И ако не ми вярвате, елате и погледнете машината. Are you, are you trusting software or democracy? На какво вярвате повече, на софтуера или на демокрацията? Alors, je vous dis tout de suite, monsieur Robert Zille, je crois beaucoup... Господин Робърт Зилев, сега ви казвам, че много, много вя... дълбоко вярвам в демокрацията, но няма да започна да боря гласовете един по един. Ако гласува един човек в повече, тъй като междувременно са се промени, се променил броя на членовете, тогава ще броим този глас повече. Съгласни ли сте? Както виждате, предпочитам демокрацията пред роботите. Чудесно! Съгласни ли сте? Allez, on reprend le vote, s'il vous plaît. Donc le compromis 2 est... Компромис Втори беше прият. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис номер 3. Искате проверка? Добре. Електронно гласуване на изменение 53-то. Моля гласувайте. 53. Le vote est clos. Прекратете гласуването. 18 гласа за. Имахте право, господин Салини. Изменението се приема. Компромис номер 3 за. Против. Въздържали се. А, не е много ясен резултата. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Госпожо Билбао, за или против гласувахте? За. Така такъв 17 гласа за. Госпожо Манеско, а вие си носите картата. Добре. такъв случай се приема. Имахте късмет, господин Ертук. А, от ЕКР приброихме 6 ви гласа. Само да ви уверя. Изменение 51 за против, въздържали се, приема се. NV35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 4 за, против, въздържали се, приема се. NV7 за, против, въздържали се. ТП, е, НПК гласувате. Будете се малко. Се адопти. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 85. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да направим проверка? Добре. Проверка на изменение 85. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV30 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Нека да, го направим проверка. Изменение 68. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. С голямо мнозинство. Вдигайте по-ясно ръка. NV19 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, отхвърля се. Благодаря ви, господин Кун. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка на изменение трето. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. А госпожо Биобало, за ли гласувахте? Да, значи се приема. Изменение четвърто за. Против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 Приема се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 17. Компромис номер 17. Благодаря ви, госпожо Рево Делон. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се. Не стана много ясно. Нека да гласуваме електронно изменение 15. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Не стана много ясно. Нека да направим проверка. Гласуваме изменение 25 електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменени 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Измени 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се. Е, НП, какво правите? Гласувате за? Изменение 42? Да го повторим още веднъж. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 43. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 36. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 44. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 22. За? Против? Въздържали се? Приема се. И така пристъпваме към окончателното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Госпожо Пилбало, как гласувате? За? 29 гласа за, 6 има въздържали се. Поздравления, господин Ертук. Докладът ви се приема. Allez, nous continuons и така продължаваме. с следващата точка от дневния ред, а именно проект за регламент за създаването на програмата Цифрова Европа за периода 2021-2027 година. Това е становище за водещата комисия ИТРЕ. Докладчик е госпожа Клун. Thank you. Си, дискуте. Ако искате да продължавате да е, водите лични разговори, моля, напуснете залата. Мадам Клун, je vous prie de prendre la parole pour votre... Госпожа Клун, имате думата да представите становището си. Благодаря ви, госпожо председател. Програмата Цифрова Европа за периода 2021 до 2027 година представлява становище на нашата комисия, за водещата комисия ИТРЕ. На първо място приветстваме комисията, предложението на Европейската комисия за създаване на тази програма Цифрова Европа и сме съгласни с основните и цели, а именно насърчаване и подкрепа за цифровизацията на европейската економика и на европейското общество. Това е добре дошла програма, като си има предвид, че Европейския съюз е играе водеща роля в тази област на технологичната революция, като си има предвид, че е важно нашата економика да бъде добре оборудвана, за да се, да бъдем в на тези предизвикателства. Така че трябва да гарантираме конкурентоспособност на и приобщаване в рамките на нашата економика. Това е първата основна цел на тази общо европейска програма би следвало да насърчи инвестициите в цифровизацията и целият Европейски съюз. Така че от една страна първата основна цел е киберсигурността, която приветстваме. Трябва да се гарантира, че има най-високо равнище на сигурност за секторът на транспорта, тъй като става се по, в все по-голяма степен взаимосвързан. Трябва да се обърне внимание и на цифровите умения, тъй като секторът на транспорта става все по-взаимосвързан и е много важно да се избегне недостига на умения в това отношение. Така че подкрепям това положение на Европейската комисия и се радвам, че цифровизацията най-накрая се доби с специфична европейска програма за финансиране на инвестициите. Искам само да обърна внимание на две два въпроса свърз, пред нашата комисия, а именно разработването на автомобилни превозни средства и взаимосвързаността в сектора. Бих искала Европейската комисия да гарантира мерки за безопасност, които да дадат възможност за ефикасност за влизане на пазара на тези нов вид автомобили. Не искаме също така да има и специфични разпоредби за МСП, които да им дадат възможност да пускат своите продукти възможно най-бързо на пазара. Трябва да се обърна внимание и на значението на цифровизацията и да се гарантира без като безпрепятствен достъп за възрастните хора, за хората с увреждания и с ограничена мобилност. И накрая смятам, че програмата трябва да гарантира, че има полезно взаимодействие с други програми, които финансират транспорта, като механизъм за свързване на Европа 2, например, и проекти, които са многодисциплинарни, за да се гарантира, че възможно най-ефикасно разходване на средствата за гражданите и за общностите. Участвам с нетърпение. Работата ни с докладчите в Сянка в по тази тема, за да изготвим общата позиция на Комисията по транспорт по това становище. Убедена съм, че ни очакват полезни разисквания в подготовка на това наше становище на Комисията по транспорт. Благодаря ви, госпожо Клон. От името на социалисти и демократите, господин Капуто отсъства. Кой ще го замести? Но, бо, окей. Никой? Добре. Господин Тошеновски, имате думата. А, се Мисюс Златовски ки про парол. Алези. Yes, instead of Mr. Ташиновски. Аз ще говоря с господин Ташиновски. Нашия докладчик Сянка, господин Тошалавски, му се наложи да а, а, напусне, за да участва в основната си комисия и ме помоли да, предавам, да ви предам следното. Той приветства предложението на комисията за изграждане на един цифров пазар. Той предлага текст на становището на комисията Тран. Те предлага известни подобрения в текста. Първо, въпреки, че киберсигурността играе главна роля, всички специфични цели трябва да бъдат надлежно представени, в това число изкуствения интелект и високоскоростните компютри. Второ, докладчикът в Сянка предлага синергии с други фондове и програми, например космическата програма на Европейския съюз, включваща програмите Галилео и Коперник. И накрая нашия докладчик смята, че трябва да се насърчава иновацията и участието на трети държави. Е, докладчика възнамерява да внесе изменения в този дух е, и очаква е, сътрудничеството с докладчика и останалите докладчици в да бъде по-створно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодарим докладчика за качествено свършената работа. Очаквахме този доклад вече от 10 години. Ясно е, че ако преди 10 години е, разполагахме с такъв доклад, със сигурност ще щяхме да сме напреднали в областта на цифровите технологии. Разбира се, ние споделяме всички забележки, както и измененията на докладчика. Това, което виждаме, е, че специфичните цели отговарят на предвиденото от комисията. Е, следователно, ние ще открием много приоритети за транспорта, особено, що се отнася до ЖП транспортата, чак и до автономните е, авто, автомобили. Да, е, виждам, че транспортът е включен в е, програмата и всичко това ще доведе до сериозни синергии в далекосъобщителните технологии и други. Предвидени са и други програми, като механизма за свързване на Европа. Ще внесем няколко изменения, но ние споделяме същите мнения по отношение на предложението на комисията. И като цяло сме съгласни с това предложение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Рике. Господин Делунде, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря от името на колегата Джил Еванс. Тема, помолите, да каже следното. Приветстваме становището на докладчика и искаме да го засилим в следното отношение. Първо, защита на личните данни. Второ, запазване на висококачествените работни места. Подкрепа на малките и средни предприятия. Насърчаване на интелигентната мобилност и зелените системи за постигане на един устойчив транспорт. Благодаря. Благодаря, господин Далунде. И сега се обръщам към комисията и давам думата на господин Михайлов. Михайлов. Вие имате думата от името на комисията. Сега комисията предложи а, ще говоря на английски. Um, to, по специфична цел 2 вече сме включили това, което се предлага. Там е включен изкуствения интелект. Имаме освен това предложения, свързани с интелигентните градове, особено що се отнася до транспорта и енергетиката. Бихме искали всяка една от тези области да бъде добре отразена, също така и между двете да има синергии. Също така Бихме искали в градовете да се използват системи за автономен транспорт за тази специфична цел. Ние сме предвидили създаване на платформи за интелигентните градове. Говорим за градовете, най-вече за това, защото в тях е, там концентрацията на население е най голяма, те имат най-голям е, принос за БВП и така нататък, но разбира се, ще включим и е, регионите близо до градовете. Благодаря. Искам да отправя въпрос към комисията. Ако искаме цифрова Европа утре, т.е. да има оптични влакна навсякъде и оптимизация в 5G, това означава подобряване на инфраструктурата. А ще има ли такова? Uh, uh, uh, Аз ще отговоря на този въпрос. Инфраструктура за 5G има програма за това. И също така ще работим най-вече по продължение на транспортните коридори при изграждането на 5G. Тази програма не е насочена към изграждане на мрежи като типа на широколентов интернет и 5G е, G. Идентифицирани са няколко технологии за нашето дигитално бъдеще. Киберсигур... Киберсигурност, AI. Фокусът ще бъде поставен основно върху изследване на възможностите в областта на транспорта и е, автономните автомобили. Това е фокуса на програмата. Благодаря. И един последен въпрос. Защото, е, действително, госпожо Клун, ме впечатлява вашия доклад. Вие говорите за изкуствен интелект. Бихте ли ми дала определение за изкуствен интелект или Европейската комисия ще формализира, така да се каже, определение за изкуствен интелект, който днес не съществува. Аз мога да ви дам а, а, дефиниция, но ще се въздържа, няма да го направя в момента. А, има различни е, дефиниции и сега не би било подходящо да ви кажа коя предпочитам аз, но ние имаме е, група на високо равнище, е, която започна да се среща, за сега се срещали веднъж и тя ще излезе с доклад по редица теми. Първия въпрос, по който те ще работят, е въпроса за дефиницията на понятието изкуствен интелект. Така че в рамките на няколко месеца ще имаме ясна дефиниция, най-късно до края на годината. Благодаря. Очаквам да такова определение до края на годината. Госпожо Клун, даваме ви думата, за да направите заключение по доклада. Благодаря ви. Много благодаря на докладчиците в Сянка. Очевидно имаме голямо съгласие по тази тема. Благодаря ви за това, че сте тук, за въпросите, за това, че работите по темата. С нетърпение очаквам вашите изменения. Сигурна съм, че с докладчицата в сянка ще постигне много добър резултат в отговор на комисията. Благодаря много, госпожо Клун, за заключението. Напомням ви, че трябва да внесете е, измененията в, до четвъртък 27 септември в 12 часа на обядта. Продължаваме. Сега ще ви помоля нещо. Сега, господин Вим Ван Декамп, искате ли да си представите доклада или искате да почиваме? Продължаваме, значи. Добре, по отношение на предложението за създаване на програмата Invest EU е и вие, господин Вим Ван Декамп, сте докладчик, така че имате думата. Благодаря. Е, е, Госпожо председател. Първо искам да попитам, трябва ли да, доклад, да ви докладвам за нашето пътуване до Полша или ще го правим на заседанието на координаторите? Може да говорим за това по време на а, събранието на координаторите. Благодаря. Благодаря, това не ми беше ясно. Днес след обяд ще дебатираме за новата програма на Европейския съюз, която ще наследи в областта транспорта програмата EFSI. Инвесте ЕУ ще бъде важен инвестиционен инструмент и ние сме отговорни за този доклад заедно с комисията ИТРА е водещата комисия но по някои членове 3, 4 и 7 и някои приложения ще също сме компетентни съгласно член 54 от правилника за дейността. Госпожо председател, Дълго се е, изказваха съмнения за ефсифовостта на транспорта, но в крайна сметка постигнахме инвестиции в размер на 24 милиарда до пролета на 2018 година. Това ставаше е, успоредно с останалите инвестиции на Европейския съюз в размер на 8 милиарда. С други думи, имаме е, мултиплициращ ефект е, и множителя е по 3. Сега ни предстои да разгледаме програмата Invest EU и в рамките на преговорите за многогодишната финансова рамка. Освен това, а, имаме и механизма за свързване на Европа, заедно с EU. 38 милиарда евро ще бъдат предоставени като гаранция, което съответства на разпределение на бюджетни средства от 15,2 милиарда. Повтарям още веднъж. 38 милиарда евро гаранции от страна на Европейския съюз.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 Това са суми, с които може да се постигне доста в Европа. Освен това, не бива да се забравя, че Инвест ЕУ ще работи по упростени правила в сравнение с ТЕНТЕ, тъй като ще обединява няколко лъча, които бяха част от механизма за свързване на Европа голям приоритет е даден на опазването на климата. Това не е чудно при е, ангажиментите, които приехме на конференцията в Париж. Освен това, се поставя акцент и на квалификацията на работещите в сектора. Много важни, госпожо председател, са тук е, приложенията – Основните разпоредби са записани в самия текст на директивата, но интересните подробности са в приложенията. За това е много важно да ги разгледаме внимателно. А, повече акцент върху решенията за автономен транспорт по-специален акцент върху трансграничните инвестиции. Освен това, трябва да се следи за правилното разпределение на средствата в страните членки. Географско балансиране, акцент върху туризма, защото туризма е важен бранш. Освен това, Инвест ЕУ трябва в много по-голяма степен да отчита взаимовръзките между сферите. Сега има три а, чувствителни въпроса. Първо – Критиката е, е насочена към комисията, която иска по друг начин да управлява този инструмент, по начин различен от ЕФСИ. По ЕФСИ управлението се извършваше от Европейската инвестиционна банка. Тук като че ли комисията ще поеме тази роля. Аз а, много се съмнявам дали тук няма да се създаде някаква паралелна структура. Една структура в комисията и една в инструмента. Искаме се Европейската комисия да даде някакви разяснения по този въпрос. Освен това, трябва да внимаваме при InvestEO да а, и голяма роля да играе създаването на ценности. Тоест, да, да не работим по вече съществуващите инфраструктурни проекти. Много инвестиции могат да се направят класически железопътен път, железен път, но трябва да се подкрепи устойчивото развитие и иновативните методи. Следващия четвъртък на 27 този четвъртък, 27 септември, трябва да... Благодаря господин Ван Декамп и отново и давам думата за дебата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на комисията за представения текст и на колегата Вин Ван Декамп за проект от доклада. Наистина, транспортният сектор е ключов за изпълнението на целите, които сме си поставили във връзка с споразумението от а, Париж. А, важно е да постигнем истински обрат в сектора на транспорта. За мен е. А, Важно, освен това, да осигурим възможности за равен достъп до транспорта. Трябва да направим така, че промяната в транспорта да не се извърши на гърба на редовно пътуващите за работа, например. За целта трябва да намерим интелигентни решения и за финансово слабите общини. Европейския съюз и страните членки и промишлеността са унези, които трябва да се погрижат да има достатъчно финансиране. За съжаление, Европа върви в точно обратната посока. Както виждаме от усилията за въвеждане на такси за движение по пътещата и редица забрани. Защото целият този въпрос има не само техническо измерение, но и социално измерение. С нетърпение очаквам да работя с докладчика. Аз и моята политическа група ще внесем съответните изменения. Златовски, ля е Господин Златовски, имате думата. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi za przygotowanie tekstu opinii. Благодаря, че подготвихте текста за проекто становището ние ще хармонизираме един инструмент, който ще обедини множество инструменти, различни програми и стандарти ще дадат много повече ефективност и ще позволят да уведомим по-добре инвеститорите. Също така, ние ще можем да постигнем по-голяма ефективност, особено в рамките на една обща програма. Съгласна съм с господин Ван Декампа, който казва, че в рамките на Инвест ЕУ трябва да а, покриваме а, про, а, проектите по същият начин, както и в ЕФСИ. в, прогр... в програмата, в механизма за свързване на Европа ще се дадат повече възможности и инвест... и ще ни позволи да инвестираме повече в сигурността и в безопасността по пътищата, особено в рамките на транспорта. Предложението на комисията трябва да бъде подобрено, за да имаме по-големи инвестиции. Проблемът за инвестициите е, че трябва 50% от инвестициите да дойдат от инвеста ЕУ. E като те трябва да бъдат инвестирани в устойчивата инфраструктура. И това в рамките на политиката за устойчиво развитие. Ние смятаме, че трябва да намалим процентите на 43, така че да подпомогнем инфраструктурата за пешеходци. Например, това ще ни позволи да разполагаме с достатъчно финансови средства за специфичните цели. По отношение на управлението на InvestEU, съгласен съм с казаното от господин Ван Декамп. Той заяви, че отговорността няма да е върху плещите на е, Европейската е, инвестиционна банка, върху плещите на комисията. Това не го разбирам, защото е, ролята на ЕИБ до сега беше високо оценена. Ако ние решим да загърбим тази възможност, това означава, че ние няма да се ползваме от експертите на ЕИБ. Следователно, ние поддържаме идеята на господин Ван Декамп, но ние също ще предложим нашите изменения. Благодаря, господин Злотовски. И от страна на... А, господин Рике, не ви видях. Извинете. Извинете ме. Имате е, думата. Благодаря, е, госпожо председател. Искам да благодаря на Вим е, за този качествен е, доклад. Ние подкрепяме направените от него предложения. По отношение на направените увеличения в е, механизма, както и акцента върху туризма. Знаете, това е изключителен економически аргумент, който е много важен в рамките на този механизъм. По отношение на климата, виждаме, че процента е намален. Така че по този въпрос ще трябва да дебатираме. Подкрепяме факта, че се поставя акцента върху транспорта. Знаем, че поддръжката на инфраструктурите са от голямо значение, още повече, че нулевите емисии, особено при наземния транспорт, това са много важни теми. Трябва също така да поговорим и по приложение номер 2. Знаем, че харесваме холандските подправки. Така че в приложение 2 е хубаво да обърнем внимание на альтернативните горива, на летищата, инфраструктурата като цяло. Има няколко въпроси тук. Трябва ли да говорим за автоматизиран или автономен транспорт? Смятам, че по-добре е да говорим за автономен, отколкото за автоматизиран трябва да говорим за географско разпределение, за диверсификация. Тук гледам тези два термина. Не знам дали това не се дължи на превода. И трябва да погледнем как ще идентифицираме е, глобалната мрежа. Вие предлаг, имате предложение в тази посока, но ние смятаме, че е, е, това трябва да се включва единствено в е, е, механизма за свързване на Европа 2. По отношение на общите разпоредби, предложени от комисията, откъде ще дойдат финансовите средства? Ние знаем, че до сега имахме доста неприятна изненада, особено свързано с механизма за свързване на Европа 2 и по хоризонт 2020. Така че здравината на гаранционния фонд също е важна. По отношение на управлението, аз приветствам инициативата на комисията за това, че прехвърля отговорността от ЕИБ към експертни комисии и подкрепям казаното от господин Злотовски, аз не съм съгласен с работата свършена от ТИБ, защото каквито и да са комитетите, комитета за съвети и така нататък, всичко беше в ръцете на комитета за бюджетни ангажименти на ЕИБ. Така че, именно действието на този комитет не позволиха да постигнем добавената стойност, която търсихме. Така че по отношение на управлението, благодаря на комисията за това, че Е и Б е, вече е, няма да вземат решенията. И самия факт, че четирите е, правомощия на фонда са разделени, това също е положителна точка и трябва да я подчертаем. Аз смятам, че платформата за съвети и портала ще ни позволят да водим различни дебати от тук нататък по четирите механизми и по тях може да внесем някои изменения. Е, ще има малко работа и по приложение Едно и разпределението, но като цяло много важно е този механизъм да бъде подкрепен, той е подобрен, упростен, и въвежда, променя управлението на фонда и именно тези промени водят до добавена стойност на фонда. Така че ние подкрепяме докладчика. Браво за направените предложения. Благодаря, господин Рике. Сега дойде ред на еколозите. Аз или вие, господин Кистело, ще си изкажете? Вие? Добре. По отношение на становището по бюджета, аз ли да го направя или вие ще го направя? Говорим за Инвест ЕУ. Аз ще го направя. Добре. В качеството си на председател имам честа всичко да правя. Така че благодаря господин Ван Декамп за вашия доклад. Какви са нашите обезпокоения сега? Първо, инвестициите, както и публично-частните партньорства и заемите, трябва да доведат до баланс между печалбите и загубите. Какво означава това? Това означава, че печалбите не трябва да са приватизирани, а загубите да се понасят от данакоплаците. Особено когато говорим за публичния бюджет. Така че, вашето изменение номер 3 в проекто становището, за това говоря. Второто нещо, когато говорим за приоритетни инвестиции, трябват ни реални проекти, които да са свързани с тези приоритетни инвестиции. Трябват следователно много точни цели. Знаете, една от тези цели е климата. И ние трябва да видим дали тези проекти действително се вписват в осъществяването на споразумението от Париж и намаляването на емисиите со 2 Това означава, че никога не трябва да умалуважаваме в тези проекти въпроса как ние ще въведем външните разходи и как да не се стига до загуби за данакоплаците. Господин Ван Декамп, благодаря, че поставихте акцента върху туризма във вашия е, проект, защото в началото туризмът беше напълно забравен. Следователно трябва да покрием и този сектор в проектите, като тези проекти трябва да са в полза не само на туристите, но и на гражданите, които посрещат тези туристи. Има нещо обаче, което господин Ван Декап аз не разбрах. И точно тук не ви подкрепям. Вие казвате, и ако, съм, ако греша, моля, поправете ме. Вие пишете, че минус 50% от инвестициите трябва да отидат за климатични ем, цели и екологични цели. Не съм съгласна. Тоест по-малко от 50%. И тук се присъединявам към господин Рике. Моля, обяснете ми. Не, не искате да ми обясните? А, ви казвате ми не. Ще ми обясните или не? Ник Рике. Вие не сте съгласна с господин Рикен. Не, напротив, съгласна съм. Напротив, той е голям а, а, природен активист. Така, продължаваме с дебата, така че да, въпросът ми беше, може ли да ми обясните защо ще трябва под 50% да отидат за климата и екологията? Госпожа Реводалон, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, проекто становището, което ни е, представя докладчика в е, създаването на е, програмата InvestEU, е, включва доста интересни предложения, за да направим така, че е, тази нова програма да финансира проекти в областта на транспорта. Аз подкрепям абсолютно всички изменения, свързани с е, приложенията, особено е, при инвестиране на инфраструктура в ЕРМТС, както и за устойчивата мобилност. Аз Подкрепим също така и общата мрежа на ТНТ. Програмата не трябва да поставя акцента само върху приоритетните коридори, а трябва да финансира и проекти, които се свързват с териториалните пътни инфраструктури и при отдалечени нарони. Самия факт, че ние трябва да намалим с 50% инвестициите за климата и екологията, това не е достатъчно. Аз смятам, че тази цел трябва да бъде качена на 60%, както това се предвижда в механизма за свързане на Европа. И ще продължа да защитавам тук в комисията една идея, която защитавах, когато ние говорехме за ЕФСИ. Става дума тук за бюджетната гъвкавост. Програмата Инвеста ЕУ не трябва единствено да се концентрира върху частните инвестиции, а напротив, трябва да, да гради и върху държавните инвестиции. Без държавни инвестиции ние не можем да постигнем екологичния преход. Ето защо аз бих искала да изключим държавния бюджетен дефицит и да дадем повече пари за климата. Благодаря. Благодаря, госпожо Редовалон. Госпожа Демонте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам предложението на докладчика. Бяха споменати изключително важни неща, например трансграничните райони. Знаем, че точно там са уязвимите точки, когато искаме да постигнем свързаност в Европа. Също така много важно да се запази географския баланс. Виждаме, че в обявените търгове през последните години някои региони се предпочитат пред други. Много ме радва, че се споменава туризма, защото понякога забравяме туризма в някои доклади най-накрая трябва, виждаме, че туризма малко по малко влиза в светлината на прожекторите. Инвестициите е, към този момент не са достатъчни, за да се справим с предизвикателствата, с безработицата, социалното неравенство, изменението на климата. Има също така проблеми с достъпа до финансиране. И точно поради тази причина сегашните програми не се изчерпват до край и съответно не могат да се постигнат целите. Необходими са много ясни норми, а, сроковете трябва да са добри и защо е една рамка, която да е стабилна, защото InvestEU е важен инструмент, който може да подкрепи публичните инвестиции чрез частни, особено в сектора на транспорта за постигане на климатичните цели и социалното измерение. То не бива да се а, забравя. Важно е тази програма за кои области ще се използва. Важно е, е тя да се използва не за това да се запазят само съществуващите инфраструктури. Благодаря. Ще се обърна сега към госпожа Естер Гогър от комисията. Добре дошла в нашата комисия. Давам ви думата за коментар. Merci, Благодаря, госпожо председател. Като цяло, комисията проучи с внимание проектостановището на докладчика и изслуша дебата тук в залата. Има някои точки, по които комисията е съгласна с направените коментари този следобед. Има обаче други точки, по които бихме искали в качеството си на комисия някои коментари да бъдат отразени не в правната структура, а в така наречените Investment Guidelines, които са част от делегиран акт, а проекта за делегирания акт ще ви бъде предаден в следващите дни. Има и други точки, по които не сме съгласни. Има колеги от Генерална дирекция МУВ, които ще могат да се изкажат по отношение на климата. По отношение на управлението. Два уточнения искам да направим. Ние откриваме достъп до гаранцията ЕИБ ще продължи да бъде основния прилагащ партньор, но очакваме и други е, партньори, като например Европейската банка за възстановяване и развитие. И второ, ние искаме InvestEU да е по-фокусиран в своята политика, за да може наистина да се обърне внимание на е, местата, в които не достигат инвестиции, но са наши приоритети. Това са основните промени в управлението. Получаваме критики, е, може би ще дадат и други критики в фазата, в която ще водим преговори от страна на различните комисии на съвета. Отворени сме да направим промени, но ние смятаме, че би било погрешно просто да сравняваме с настоящата ситуация с FC, защото този инструмент е поставен по различен начин. Благодаря, госпожо председател. По отношение на казаното до сега ще направя няколко коментари, но на английски. Мисля, че е, много дискусии се водиха за приоритетите. Ние разбираме, че тази комисия е много съсредоточена върху анекс 2 е, ще има много яснота, много добра видимост каква е ролята на Анекс 2. Това ще бъде включено и в насоките за инвестиции. Мисля, че на повечето изменения могат да се включат в основния текст на регламента, а други изменения могат да, са, да се включат в насоките за инвестиции, тъй като те навлизат в доста детайли. Ние нямаме намерение да приоритизираме една или друга област от транспорта. Инвест и ще се съсредоточава върху транспортните коридори и хоризонталните въпроси на декарбонизацията, цифровизацията и така нататък ще се радваме да разгледаме измерен, измененията а, и сме готови да включим една част в насоките за инвестиране. Разбирам, че измененията на климата а, повдигат редица опасения а, у вас, но това може да бъде погледнато под различен ъгъл. Ние разбираме а, защо са вашите описа, а, опасения. Комисията и Диджимов са много амбициозни по отношение на целите. Това число е свързано с механизма за свързване на Европа. Ще преговарям за а, целта. Комисията ще иска да разбере как тази цел ще бъде постигната. В предложението на комисията доста ясно а, се казва че се залага на зеления транспорт. Мисля, че е, може да има система за измерване на постигането на тази е, цел, с която да се споделя от механизма и InvestEU. Е, другото мисля, че вече беше казано. Благодаря много. Господин Ван Камп, давам ви думата, за да заключите по е, доклада. Благодаря. Три неща искам да кажа. Не, по-точно четири. Първо. Поддръжката Поддържането на инфраструктурите не е задача на инвест, или е поне аз така разбирам нещата. Тук става дума за нови инвестиции, а държавите членки, които вече имат инфраструктурни проекти, трябва да поемат поддръжката и да се погрижат за нея. Второ, целите по отношение на околната среда. Искам да обърна внимание на Кристин, върху становището от 28 март 2017, нашето становище по ЕФСИ, където се, казва, се говори за поне 40%. 30, 40, 50. Мисля, че 40% са една доста добра средна стоеност. Вашия идеализъм, разбирам, е голям, но действителността понякога е различна. Получаване на печалби Моето уважение, но вашия коментар имаше един доста комунистически оттенък. Предприемачите, разбира се, че имат право да реализират печалба, иначе ще се върнем във времената от преди Френската революция. Управлението, госпожо председател, не съм все още съгласен с комисията. Комисията казва, че иска а, политиките да залегнат много повече, а, нещата да станат по-зелени, по-инновативни, но в крайна сметка става дума за заеми. А, а тези заеми трябва да имат някаква пазарна стоеност с заеми се работи в механизма за свързване да, на Европа. Но а, стопанските заеми да бъдат замърсени, така да се каже, с някакви политически цели изисквания, то още трябва да поговорим дали това трябва да бъде така. Да, не бива да забравяме зелената компонента, мултимодалността, трансграничния компонент, но да кажем, че поемаме управлението, за да фокусираме нещата политически, аз не, не виждам защо това трябва да обхване заемите. Мисля, че с докладчицата в сянка и с помощта на Европейската комисия ще успеем да изясним нещата. Благодаря, господин Вин, Вин Ванденкам. Припомням ви, госпожо Вин Ванденкам, че може би съм утописка, както казвате, но пък без утопи няма как да има наистина ползотворна дейност, която да даде добри резултати. Затова смятам, че трябва всички да сме малко по-вече утописти, особено когато говорим за климата. Контрибюцион au débat par rapport à votre petite pique. Je rappelle que... Припомням ви, че докладът на господин Вин Ван Денкоп има крайен за внасяне изменение четвъртък 27 септември в 18 часа. И така продължаваме. Мадам Меснер не пази. Госпожа Майс все още не е пристигнала, така че ще Направим почивка от 15 минути. Oui, madame. Реводалон. Госпожо Далон, дали докладите, които се интересуват от доклада по с 18 часа са тук? Чакайте да погледна. Става въпрос за предложението за регламент на Европейския парламент относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохизионния фонд от името на НП. Вие сте от името на, господин, от, името на некъра е господин Златовски. От Ауде. А, господин Реке е тук. Aujourd'hui, je t'oublie. C'est bizarre. Не знам как се, как се да забравям днес, Доминик. Non. Alors, est-ce que vous êtes pour qu'on aborde le point 8 Имате ли нещо против веднага да преминем към разглеждането на точка 8? Имате ли нещо против? Але! On revient sur le point 8 afin de pouvoir... Точка 8, за да може после да се върнем на точка 6 и точката на госпожа Майснер. Госпожо Гаводалон, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. И така, още веднъж ще говорим е, за нещо, което е свързано с предишният доклад и това е добре да ги разгледаме един след друг. Става въпрос за становището на нашата комисия по предложението за регламента за Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Целта е да се засили измерението транспорт в тези две приоритетни за нас програми. Предложението на Европейската комисия е доста проблем, създава доста проблеми според нас, тъй като значително се ограничават възможностите на регионите да използват е, фонда за регионално развитие за финансиране на, на проекти в областта на транспорта. На първо място Европейската комисия не включва включва стратегическа цел номер 3, а именно свързана Европа под на транспорта и ТНТ като се взима предвид и принципа за тематична концентрация. Също Европейската комисия предлага само една част от средствата да бъдат заделени за стратегическа цел номер едно, а именно по-интелигентна Европа и стратегическа цел номер три, по-зелена Европа, което пък означава от своя страна, че регионите имат доста ограничено поле на действие, за да финансират транспортни инфраструктури. В просто установището си предлагам да бъдат променени тези разпоредби. Не напред предлагам да се намали задължението за заделяне на средства от Фонд за регионално развитие за целта Интелигентна Европа, за да има възможност да се прехвърлят част средствата към стратегическата цел с по-свързана Европа. За целта предлагам 25% от средствата за регионите в преход и 20% за най-малко развитите региони. Втори проблем, който ми се струва доста проблематичен, транспортът напълно отсъства от приоритетни цели цели първа и втора, по, по които са предвидени задължително заделяне средства по фондовете. Това е особено проблематично за по-развитите региони, които не могат да използват фонда регионално развитие за финансиране на проекти в областта на транспорта. За да преодолеем този пропуск, предлагам да се предвидят нови специфични цели, свързани с транспорта. На първо място специфична цел, свързана с интелигентната мобилност и качеството на транспортните услуги в стратегическата цел по-интелигентна Европа. На второ място специфична цел, свързана с устойчивата мобилност и фонда за справедлив преход в рамките на стратегическа цел номер 2 по-зелена Европа и на трето място специфична цел свързана с мобилността в качеството и на фактор за териториално сближаване в рамките на стратегическа цел номер 3 по-свързана Европа и на четвърто място специфична цел свързана с достъпа до обществени услуги за транспорт в стратегическа цел номер 4 по-социална Европа. И накрая ви предлагам да се премахнат предложенията на Европейската комисия, чиято цел е да се изключат или да се подложат под специфични условия инвестициите в областта на летищата. Благодаря ви. Преминаваме към дебата. Господин Вин Ван Накамп, имате думата. Е, voorzitter, dank u zeer. Ik heb е, de eer om vanmiddag mijn. Госпожо председател, за мен е чест днес след обяд да э, заместя обичаната ни колега госпожа Мандея. Тя още по майчинство и ви праща поздрави. Благодаря на докладчика за начина, под който подхожда. Аз съм малко по-колеблив и предпазлив в сравнение с нея. Смятам, че Европейския фонд за регионално развитие не трябва да бъде натоварен с възможни задачи. Това е фонд за регионално развитие. И колкото повече транспорт може да вкараме там, колкото по-зелени, колкото по-инновативен, по, още по-добре, но аз мятам, че Комисията по транспорта не трябва да надценява своята роля. Този фонд ще бъде дебатиран в рамките на МФР. Съвсем наскоро приехме становище на господин Рике и го изпратихме до комисията по бюджет. Становище за това как виждаме ние съотношението. Ам голяма сума трябва да бъде извадена от Фонда за регионално развитие и съложена в механизма за свързване на Европа. Сега, ако госпожа Реводалон иска да отиде още по-нататък по тази тема, мисля, че трябва да си зададем въпроса дали пък не искаме повече от, в комисията по транспорта. Да, наистина има връзки между фондовете. Да, нека да ги вземем предвид, но не и да ги наценяваме. Голям проблем политическата, за политическата група на НП е това, че се съкръщават инвестиции за летищата в така наречените региони в крайно отдалечено положение. Много ви моля, тези е, региони се развиват именно благодарение на регионалните си летища. Да, ние имаме много регионални летища, но тези в отдалечените райони са от особено значение. Ще бъде много жалко, ако точно там съкратим средствата. Иначе ще внесем конструктивни изменения и ще видим как становището може да бъде доведено в добър край. Е Благодаря, господин Иван. Да към думата има господин Злотовски. Мерси, медам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за проектостановището, което ни представи. Политиката на сближаване продължава да е основният източник на финансиране на инфраструктурни проекти. Единственият инструмент, който дава възможност за включване на най-бедните региони в европейската транспортна система. Ето защо подкрепата на сегашната инфраструктура във всички области на транспорта трябва да се запази поне на сегашните равнища. Също така трябва да се запази възможността да се финансират колкото може повече инфраструктурни проекти, в частност летища, изграждането на летищни устройства и закупуване на железопътно оборудване, особено забраната за, за, закупува, за инвестиции в инфраструктура в ЖП сектора е особено проблематичен за нас, тъй като, както знаете, железопътният транспорт е основната и най-добра альтернатива на шосейният пътен транспорт, било то на пътници или на товари. Също така си даваме сметка, че имаме все по-големи нужди и тъй като пазарът и броят на пътниците непрестанно нараства, трябва да отговорим на тези е, предизвикателства. Вярно е, че в е, миналото имаше проблеми с някои фатурни проекти за местни регионални летища, но през последните години регионалните по-малки летища в Польша вземат се по-важно решение, значение и не бива да им се оказва достъпът до средствата по регионалния фонд за регионални развития. Европейски фонд за регионално развитие предвижда поне 30% да бъдат заделени за борба с измененията в климата, а за Херсонния фонд са предвидени тавани от 37%, а от МФР се залага поне 25% от бюджета на Европейския съюз. Не би ли трябвало да се прояви малко повече гъвкавост обаче? Да се взема предвид а, подробностите и специфичните условия в отделните държави членки. Равнището на тематична концентрация би следвало да се определи е, при индивидуален диалог с държавите членки с цел по-добро установяване на специфичните проекти, които има нужда от подкрепа. По въпроса за нуждата от е, тематична концентрация на равно равнище, трябва да си дадем сметка, че много често регионите в дадена държава членка не се справят добре с отвояването на средствата от европейските фондове. Често това се случва много по-ефикасно на национално равнище. Затова и този подход може да доведе до положителни резултати. Диагнозата и предложените решения на Европейската комисия ни се струват съвсем уместни. По въпроса за становището съгласни сме с общата му съдържание и с много от коментарите в него, особено по отношение на нуждата от засилване на полезни взаимодействия между различните про програми и проекти за инфраструктурно развитие и политиката на сближаване. Очакваме с удоволствие по-нататъчното разискване на темата с докладчика, до ще е в сянка. Благодаря ви, господин и Думата има господин Реке. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да поздравя Кристин за проявеното от нея въображение, за начинът по който значително е променила съдържанието на доклада. Ще направя една забележка с общ характер, която отговаря и наказаното на, от господа Водалон и казаното от господин Виванакам и господин Золотовски, А именно, за нас в Комисията по транспорт основният проблем е, че фонда за регионално развитие не е насочен достатъчно голяма степен към проблемите в отрасъл на транспорта, на който ние много държим и цялата му добавена стойност на национално и европейско равнище. Вторият коментар. Както каза господин Златовски, на регионално равнище често има проблеми с управлението на тези фондове поради прекалено голямата им сложност, поради прекалено сложните оперативни програми и резултатът е, че много често има забавяне. Първите години се оказват много сложни и също така остават често недовършни проектите, т.е. оказва се, че управлението на минално равнище не дава оптимални резултати. Т.е. от нас не сме много доволни от тематична гледна точка, не сме много доволни от начин, който се освояват средствата и от постигнатите резултати. Ето защо предлагам в рамките на това предложение на Европейската комисия да предложи, ако съм предлагал и друг път, а именно 20 милиарда от конкурентоспособността в Фонд за регионално развитие бъдат прехвърлени към механизма за свързване на Европа. По този ще отговорим на всички направени от нас коментари, а именно сигурни сме, че ще отговори на нашите искания от гледна точка на отрасите, в които ще се инвестира и също така сме сигурни, че ще има максимално упростяване на равнището на държавите членки и сме сигурни, че резултатите ще бъдат добри. Както знаете, в механизма е прекалено много кандидати, което не винаги може да се каже за фондовете за регионално развитие. Фонда за регионално развитие. Като цяло, фондовете по политиката за сближаване бяха полезни, когато имаше възможност за прехвърляне на средства, но сега се дава възможност за прехвърляне на 10 милиарда от 45 милиарда. 10, дори 20% от кохезионният фонд можеха да бъдат прехвърлени, ние сега могат да се прехвърлят само няколко процента, т.е. около 20 милиарда от общо 320. Така че ми се струва, че това предложение, което ще бъде разгледано от редица парламентарни комисии, ще, ще бъде в крайна сметка прият от комисията по бюджети, но това предложение има нужда от повече европейска добавена стойност, яснота и опростяване. И между другото, това предложение най-вероятно трябва да получи и благословията на съвета, защото ще даде възможност на държавите членки да имат по-голямо участие в изграждането на проекти с общ интерес. Не ми се струва, че има и друга възможност да се намесим, т.е. не само да се определят нови цели в рамките на Фонда за регионално развитие. И мисля, че не е за да ги запазим тези предложения, защото все пак има възможност за по-голяма целенасоченост към цели, пряко свързани с напредъка на Европейския съюз. А често ми се струва, че имаме проблеми с насочването на тези средства към проекти, които имат истинска европейска добавена стойност и факта, че на равнището на регионите има и проблеми, защото начинът по който са ясно разписани тези програми и това е проблем за регионите, защото те не винаги успяват да намерят как те да освоят тези средства и как те да отговорят на изискванията на тези проекти. Така че трябва да се опростят прекалено ясно разписаните, прекалено обвързващ характер на оперативните програми. И ще приключа с един въпрос. Разбирам социалното, социалната насоченост на Кристин, която иска да насочи и да засили социалното измерение на фонда за регионално развитие, но не бива да забравяме, че съществува и Европейският фонд за стратегически инвестиции, т.е. не е необходимо всичко да се осъществява с фонда за регионално развитие, Тоест, нека да не насочваме в по-голяма степен към социалното измерение именно тези отделени средства. Като цяло ми се струва, че това беше много интересна дискусия. Опитваме се да разгледаме изцяло темата, да излезем с нови предложения и предполагам, че ни очакват много интересни е, срещи по темата. Още веднъж поздравявам Кристин за качественият и доклад. Благодаря. Господин Рикен, господин Тейлор, имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Аз говоря от името на Джо Еванс, който се извинява, че не може да присъства като докладчик сянг. Тя по-точно се извинява. Те смятат, че инвестиционните проекти трябва да допринасят изпълнение на целите от Парижкото споразумение а, при минимизиране на външните разходи. Много внимателно трябва да се следи за разходването на регионални средства за регионални летища, които са близо едно до друго, но са от две различни части на границата. Например, в Мелхен Гладбах в Германия, едно летище в Холандия, едно летище в Белгия. Така че ако искам да дадам някакъв сериозен принос към изпълнението на целите за намаляне на емисиите от е, Париж, трябва да вземем предвид и тези неща. Не само не става въпрос е, само за предимство на даден регион. Ние всички живеем в един същи регион. Това е планетата Земя, е, на която има твърде много въглерод. Затова предложението за използване на 25 милиарда евро от фонда за, е, фонда за регионално е, развитие Една част от тези средства може да се използва за тунели, мостове и така нататък, за съществуваща инфраструктура, останете за изграждане на липсваща а, такава. Също така за а, намаляване на шума и включването на велосипедната мрежа в мрежата Тенти. Благодаря. Excusez-moi, n'avais pas vu quelle fille. Извинете, не видях, че посадоката ни напуснала мястото си. Госпожа Демонт, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Напълно съм съгласна с колегата Кристин. Финансирането трябва да е на регионално равнище, не на национално равнище при определенето на приоритетите. Аз лично идвам от много специфичен регион, регион с много особености, пограничен регион и знаем, че разликите между отделните региони са огромни и трябва да ги вземем предвид. По отношение на транспорта трябва да се, да, да се даде по-голямо значение на регионалното измерение. В някои случаи при съседни региони оставаме с впечатлението, че има дублиране или припокриване, но всъщност наличната инфраструктура в страни гарантират по-добра взаимосвързаност и също така значително допринасят за развитието на туризма. Спомням си, че в нашата комисия някои други твърдяха, че броят на пътниците ще се увеличи двойно до 2050 година. Т.е. не можем да се задоволим с увеличаване на капацитета на най-големите летища. Това ще доведе до огромни задръствания около тези летища, а не това е основната ни цел. Така че трябва да се осигури подкрепа за този вид летища, за да може те да се, за да има най-естествено и безпроблемно развитие в отрасла на въздухоплаването. А, говорим също така и за отдалечените и неотдалечени региони. Именно тези региони се нуждаят от подкрепа, за да могат да са свързани с останалата част от територията. И именно това искаме. И по този въпрос искам да се обърна с молба за уточнение към Европейската комисия в приложението, където се е, предлага методът за изчисление се споменава а, картата за териториално сътрудничество, от дума са член 9. На страница 169 се е предвидена формулата за изчисление, т.е. говори се за подкрепа за най-държавните региони и за пограничните региони. И ми се струва, че предложението напълно противоречи на нашите искания. Затова бих искала да чуя вашето разяснение. Става дума за население, което живее в регион от 20-25 км от пограничните региони. Това е почти една четвърт от населението. Говори се също така за мерки, които дават доста по-ограничени резултати за цялостното население на един най-отдалечен регион. Така че се питам каква е основната ни цел тук. Дали наистина да, да помогнем на най- отдалечените региони, най-бедните региони. Ако правилно съм разбрала основната ни цел, ми се струва, че правим точно обратното, а именно не оказваме подкрепа на отдалечените и най-слаби региони. В противен случай ми се струва, че само ще облагодетелстваме в тъй или иначе вече най-богатите и урбанизирани региони и би трябвало да правим точно обратното. Господин Жило, имате думата от в името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се изкажа. Бих искала да започна с това, че приветствам становището. Благодаря на докладчика най-вече за скоростта, с която работи, защото това е един от приоритетите, които комисията непрекъснато почета. Ние трябва наистина доста бързо да се предвижим с пакета за МФР. Ако им позволите, господин председател, да започна с последния въпрос. Надявам се да съм го разбрал правилно и да кажа, че това, което се каза, се отнася не толкова до ФРР и Кохезионния фонд, а до анексите на регламента за общовалидните разпоредби. приоритета а, а, на кохезионната политика ще бъде подкрепа за най-слабо развитите региони и подкрепата леко ще се увеличи в сравнение с предходния а, период. Ще се спра на две неща. Първо, а, тематичната концентрация и това, което се опитва да постигне комисията с използването на средствата от двата фонда. Много е просто. Целта на тематичната концентрация е да гарантира, че финансирането ще се фокусира върху основните приоритети на Съюза, като даде възможно най-голяма гъвкавост на регионите да се адаптират към техните индивидуални нужди. Затова някои от предложенията ви, свързани с тематичната концентрация, са леко проблематични. Първо, чрез разширяване на идеята за тематичната концентрация върху три от общо пет политики, вече нещата много се размиват и не може вече да се говори за, за приоритети. И в допълнение на това ще кажа, че гледайки една част от предложените числа, виждам, че степента на тематична концентрация върху трите приоритетни области ще изисква по-висока степен на тематична концентрация, отколкото всъщност предлага комисията. И това още веднъж е, е, се връща към това, което казах преди малко, а именно, че регионите трябва да имат достатъчно възможност за гъвкаво, за да отговорят на индивидуалните си нужди. Точно поради тази причина ние предлагаме тематична концентрация на национално равнище, вместо както до сега на регионално. Тук се изказаха описания, опасения от е, потенциална централизация на целия този процес, степента дейността на контрол, контрол да бъде поет в столицата, а не в регионите. Всъщност ще имаме точно обратния ефект в момента, в който процентите са фиксирани на регионално равнище, а, няма гъвкавост, докато ако тези проценти са фиксирани на национално равнище, това ще даде възможност на регионите за гъвкавост. Две заключителни бележки, ако ми позволите. Каза се нещо във връзка с тематичната концентрация и климатичните цели. Може би трябва да обясня различните проценти. Комисията а, предлага общ подход от 25% за бюджета след 2020 година. 25% да бъдат предназначени за целите по отношение на климата. Процентите за двата фонда са различни. Те са по-високи. Това е вярно и така е добре, защото всеки фонд, всяка програма трябва да допринесе по подходящ начин. Очевидно фонда за регионално развитие и кохезионния фонд могат да допренесат повече за политиката за опазване на климата, повече отколкото, например, социалния фонд. Така че ще има такава разлика в зависимост от особеностите на всеки фонд. И една последна бележка във връзка с някои изключения, които е, предлага комисията. Искам да почитая, че това, което се опитваме да направим е да се получим от две основни неща. Първо от опита ни в миналото и второ да гарантираме съответствие с общите приоритети на Съюза. Полуките които си избягахме от миналото, ни, соч, ни, ни, ни водят на там, че трябва да изключим летлището на крайно отдалечените райони, защото доклада във връзка с тези летища в миналото беше изключително отрицателен. За това ние смятаме, че националните власти трябва да отговарят за финансирането на тези летища. И накрая, освен приоритетите, наша цел е да гарантираме равно третиране на фирмите, за да може да няма несправедливо насърчаване на Благодаря на Европейската комисия и сега отново ще дам думата на нашия докладчик госпожа Ревод Делон Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Това беше много интересен беше много интересна първа размяна на мнения с колегите и с представителите на Европейската комисия. С нетърпение очаквам да пристъпим към ползотворната работа. Мисля, че всички са съгласни колко е важно транспортните проекти да намерят своето място. Тези проекти са много важни за европейските граждани и често тези проекти се разработват на оригинално равнище. Когато говоря за социалното измерение, Доминик, имам предвид най-вече за приноса на тези проекти за преодоляване на социалната разпокъсаност. И от тази гледна точка искам да поставя акцента върху транспорта. И не бива да забравяме, че от тази гледна точка транспортът е наистина от ключово значение. Струва ми се, че тази политика на транспорта и в ФР РР и в Кохезионния фонд трябва винаги да се смята за приоритетна. Ще видим по какъв начин ще постигнем целите си, но беше много важно транспорта да не бъде засегнат само в някои от целите, а във всички цели и разбира се най-отдалечените региони, регионите с най-големи нужди трябва да получат и най-голяма подкрепа. Но не бива на по-развитите региони да им се дава само насока към свързан транспорт. Не, трябва да видим по какъв начин може най-уместно да се подкрепят различните транспортни проекти, които се разработват от страна на регионите и много често се оказва, че по един същи проект се работи и национално равнище, и на регионално равнище. И на мен ми се струва, че работим по много интересен начин с регионите на европейско равнище и смятам, че трябва да продължим да работим с този метод дори и в случаите, когато на държавно равнище не се работи толкова, колкото на регионално равнище е много важно да подкрепим и на тези държави. Господин Ванденкамп, много ще ви съм ви благодарна. Ако не ме наричате повече госпожа Кристин, може да ме наричате госпожа Рибодалон или госпожа Бонфей, както искате, но не виждам защо можете да произнасяте фамилните имена на колегите мъже, а не моето. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Реводалон, за това уточнение, както за това, кое е малкото ви име. Не се обръщаме към колегите с, към малко име, благодаря ви и за уточненията, свързани с доклада и за качеството на вашия доклад, за това, че трябва да се почете взаимовръзката и сътрудничеството между Европа и регионите, защото без регионите няма как да създадем Европа. Припомням ви, че крайен срок за внасяне на изменения е понеделник 2 октомври 12 часа и преминаваме към доклада на госпожа Гизине Майснер. Allez, Madame Masner, la proposition de directive relative aux Преминаваме към а, е, точка 6. Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби. А, е, знаете, че това ще отмени директивата 2059 и съответно други две директиви ще бъдат а, е, променени. Следователно, госпожо Майснер. Имате, Гезине Майснер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че изменихте дневния ред. Исках да гласувам в ИТРЕ в 2Q2 по един въпрос, по който много активно участвах, но ето ме отново тук. Така, по директивата за ППС вече имахме срещан докладчицата сянка, която мина доста добре. Тоест много мнение обменихме с комисията, за да видим как те оценяват някои изменения, които ние искахме от парламента и наобщо може да се каже, че малко сме засилили в определени отношения предложението на комисията, в други сме го отслабили. Аз лично съм видяла множество пристанища. Предложенията бяха добри. целта ни е нищо да не се изхвърля в морето, всичко да се носи и на сушата по възможно най-малко бюрократичен начин. Питахме се как ще стане това, тъй като пристанищата са различни. Познавам пристанищата на Германия, Холандия, Португалия и знам, че при някои пристанища е трудно. Това са някои предварителни бележки. Би било добре, ако имаме директива, за да може държавите членки да променят някои от нещата, но наистина трябва да видим какво може да се реализира на практика. И по време на среща на докладчиците в Сянка се разбрахме да процедираме така. Утре ще имаме среща на докладчиците в Сянка и се надявам да имаме консенсус на доклад. Ще се спра само на някои въпроси, по-точно на компромис обясните, тъй като вече сме доста напреднали с компромисите. В момента може да обсъждаме 8 компромиса. Първи относно приложеното поле не сме изменили, кой знае е, какво. Вкарали сме думите reasonable и practicable. Е, в член четвърти, където става дума пряко за пристанище приемни съоръжения, е, за нас е важно да подчертаем още веднъж е, в фокуса се поставя рециклирането, ако е необходимо да се заправят Европейската агенция за морска безопасност, агенцията каза, че непрекъснато им възлагат нови задачи, не им дават пари, не им дават и хора. Това е предизвикателство, но според нас Европейската агенция за морска безопасност ще бъде подходящо да се включи. Освен това, най-отдалечените райони, също сме ги включили. Важно е да се каже, че държавите членки трябва да взимат предвид специфични национални особености, да създават специални фондове, за да могат да отговорят на своите особености, защото в отдалечените пристанища е по-различно и по-трудно, отколкото пристанищата в Европа. По отношение на съоръженията за третиране на отпадъците сме разделили нещата, за да имаме определена структура на разходите. Документите трябва да са на лице на езика на съответната държава и на английски. Английски е задължително, защото това е международния език. Включили сме допълнителна информация, за да бъде ясно за какво става дума. Също е така да е ясно на каква основа са калкулирани таксите, които ще трябва да се плащат. И също така да е ясно, че малките пристанища могат да си сътрудничат. Това е важно за нас. Що се отнася до мониторинга, който комисията иска да прави на всеки 3 години. Ние предлагаме то да се прави на всеки 5 години, защото ще бъде достатъчно. При малките пристанища сме създали някои особени условия и сме казали, че малките пристанища могат да бъдат изключени, ако са включени в регионалната система за обезвраждане на отпадъците. Ние не желаем да има отпадъци, които да не се третират, защото пристанището е твърде малко. След това, когато става дума за прехвърляне на отпадъка директно от кораба, нито един кораб, който напуска пристанището, не трябва да се изхвърля отпадъците в морето. Това искахме изрично да се каже. Е, след това плана за предаване на отпадъците трябва директно да се предава. По, при по-малките е, пристанища сме предвидели специфични е, разпоредби, за да стане ясно, че има различни пристанища. Някои казаха, че не винаги е възможно а, штафетата да се предаде преди отпътуване на кораба. Малки изменения сме внесли там. А, съвсем нов момент са риболовните мрежи и също те, включили сме ловенето на отпадъци. Знаем, че в някои държави има възможност за докарване в пристанището на ловенето отпадъци. На комисията бих казал, следното, ако комисията напусне Европе... последното пристанище на Европейския съюз и отиде в друга държава, а, а, отпадъка трябва да бъде оставен в европейското пристанище. Да, обаче това пристанище може да бъде малко и така нататък. Auf jeden Fall, dass der nächste Hafen, der angelaufen wird, wenn es nicht der letzte Hafen ist, den man gerade, wo man entseucht, dass der dann dafür äh, zuständig ist und auch alles annimmt. Dann beim Kon така, сега системата за а, а, разходи, много важно за нас е принципа за мърсителя плаща. Нещо много много важно е, много важен въпрос, който ще играе роля по време на трилога. Комисията каза, че трябва да има 100% непряка такса. Пристанището обаче казаха, че така не може. И сега нашия компромис с мнозинство сме възприели позицията, която е възприята и от съвета, а именно, че тази непряка такса може да бъде изчислена в зависимост от категорията, големината на кораба, в зависимост от корабния трафик, в зависимост от капацитета на борда на съответния кораб. Това са основните неща. Също така, е, сме е, включили да бъдат взети правите баластните води. Знам, че комисията това хич не го обича, но така сме го направили. Знам, че страните членки също не са във възторг, но това са основните неща, които исках да спомена. Надявам се нищо да не съм забравила. А, освен това и при дефинициите е, сме предвидели някои разширения. Ние от страна на парламента имаме един компромис по точка 8 от преамбил, дефиницията беше включена в тази точка от преамбил и там не беше на мястото си. Ми това беше като цяло, надявам се нищо да не съм забравила. А, опитах се с хартия, записки да представя това, което имам за представяне. Искам още от сега да благодаря на докладчиците всяка да кажа, че сътрудничеството ни е страхотно а, и съм оптимистка. Мисля, че ще е, приемем амбициозен доклад на парламента, с който ще отидем на преговори. Благодаря. Благодаря за ясното изложение, госпожа Майснер. И откривам дебата. Мадам Клун, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Майснер за работата и до този момент. Наистина сътрудничеството ни е добро. Сигурна съм, че утре сутринта, когато ще имаме нова среща на докладчиците, в сянка ще постигнем напредък. Госпожа Майснер изведе въпросите, които будят у нас основна загриженост, а именно малките пристанища и административната тежест. Трябва да бъда много внимателна, трябва да намерим баланс и да направим така, че малките пристанища да не бъдат превзети от съоръженията за приемане на отпадъци. трябва да е, насърчим е, рибарите да предават пасивно ловени отпадъци. Е, Въпроса за третите държави. Не бих искала корабите да могат да напускат пристанищата без да са оставили своите отпадъци. Приложното поле на предложението е, цели да има съответствие между европейското законодателство и Международната конвенция Марпол. Много съм доволна от работата до докладчиците в Сянка до сега. Мисля, че доста добра работа свършихме. Благодаря за което на госпожа Майснер. Благодаря, Госпожо Клун, госпожо Грапини, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Утре ще имаме втора среща на докладчицата Сянка. Преди нея искам да благодаря на колегите в Комисията по транспорта от името на социалистите и демократите за това, че внесахме толкова много изменения. Благодаря и на секретарията. Искам да подчертая това, което каза докладчика и се надявам да изясним въпросите, които тя повдигна. Най-общо казано, ние сме съгласни с това, което каза докладчика. Ние се надяваме да успеем да договорим някои неща и да постигнем компромиси. Нашата Нашата група подкрепя предложението на комисията за мониторинг по-скоро на 3, а не на 5 години. Ние смятаме, че 5 години е твърде дълъг период. Може би може да преговаряме по този въпрос и да се споразумаем за някакъв среден срок. След това, може би, трябва да се изяснят някои понятия. Ние сме внесли изменения, а, свързани с дефинирането на а, трафик по график. Освен това, сме внесли изменение относно а, екологичните кораби. А, кой ще определи един кораб за екологичен? Как ще стане това? Моите колеги внесоха изменения относно една друга дефиниция, свързана с пристанищата. Комисията комисията беше формулирала някаква дефиниция, но ние предлагаме по-различна. Това са въпроси, които трябва да бъдат а, изяснени. А, Гизине, ти казваш, говориш за системата а, за възстановяване на разходите, но дефиницията също трябва да бъде изяснена. Не, ние не желаем с този доклад да увеличаваме а, административната тежест върху малките пристанища. Нашата задача е да се събират отпадъците, генерирани от кораби, и те да се приемат в пристанищата, големи или малки. Основната ни цел е да се намалят отпадъците. Тоест трябва да имаме справедлива система на а, такси и стимули, за да а, направим така, че корабите да не изхвърлят отпадъците си а, в морето. Всички докладчици имат опит в техните държави, както аз имам в моята, и можем да обсъдим този опит. Аз смятам, че можем да постигнем споразумение, да се обединим около практически решения. Необходимо не е нещо, което да работи на практика, защото би било безсмислено, ако се договорим за нещо, което не може да се реализира. Много се надявам да постигнем споразумение, е, защото всички колеги показаха воля за да, това с целта да имаме по-добър регламент. Е Госпожа Вонделен, е, думата е на вас. Господин, извинявам се. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на доклад, докладчика. Вече разменихме мнения с докладчицата в сянка с госпожа Майснер. Има някои неуредени въпроси, с, с, например, отдалечените пристанища, дали би било възможно допълнение чрез национално финансиране? Ще разгледам още веднъж конкретните предложения на госпожа Майснер, например член 2, определението за това какво е отпадък. Например, отайките. Отайките в баластните води. Трябва по-внимателно да се огледа дефиницията. Но аз смятам, че можем да развием нашата позиция. Е- Господин Тейлор, Тейлор имате думата. Uh, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря Гезине. Благодаря на всички докладчици сянка. Преразглеждането ни дава уникалната възможност да третираме отпадъците, които замърсяват нашите морета, океани и застрашават безценния живот в тях. Някои въпроси наистина са много важни. Аз нетърпение чакам утрешната среща. Принципната цел на законодателството е да стимулира корабите да използват приемните съоръжения. И ние смятаме, че всяко изключение, предвидено за определени плавателни съдове, вече е, е, под въпрос, защото ние трябва да окоръжим, да насърчим всички кораби да изхвърлят всичките си отпадъци на пристанищата, а не в морето. Е, за целта е необходима системата на 100% непреки такси за това, за да може да се окоръжат, да се насърчат е, корабите да изхвърлят е, отпадъците си и да направим неатрактивно за тях изхвърлянето на отпадъци в морето. Би могло да се криминализира изхвърлянето на отпадъци в морето. Това би бил един ключов инструмент за опазване на нашите морета и океани. И накрая а, отпадъците е, в морето, дали те трябва да включат случайно изхвърлените риболовни съоръжения. Загубените риболовни съоръжения вече са включени в един регламент. Затова аз много се изненадах, когато в изменение четвърто е, видях, че риболовните кораби трябва да докладват за изгубени риболовни съоръжения в рамките на 24 часа. Видях, че този текст е премахнат път, а това беше много важен текст, за да може да се хармонизира докладването в Европейския съюз. за всички ще бъде добре а, да имаме а, надежна информация за отпадъците от риболовни а, съоръжения. Така че, е, е, според мен е задължително тази директива да обхване и загубените в морето риболовни съоръжения. Благодаря, господин Тейлър. Госпожо Гозалец, имате думата. Благодаря е, на госпожа Майснер за усърдието, в изработването на този доклад по тази толкова значима тема. По отношение на измененията, които съм внесла, ние поставяме акцента върху произволните проверки, както и санкциите, които са еднакви с тези срещу общественото здраве и околната среда. Ние искаме да забраним изхвърлянето на отпадни води от кораби, както и други отпадъци, трябва, когато има изгубени риболовни съоръжения, да може да получаваме информация за това, всички правила да се налагат и на рибарите, за мен много важно е хората, които работят в пристанищата, да преминават през обучения, особено хората, които се занимават с почистване, с приемане на стоките и така нататък. Трябва да намалим и разходите за корабите, особено корабите, които извършват краткотрайни превози. Съответно, таксите, които се налагат, трябва да бъдат такси за съответния кораб, който доставя отпадъците. В нашият компромис номер 7 ние включваме определението за отпадъци от кораби, а Комисията по околна среда включва определение за плаваща платформа или фиксирана платформа. Например, в изменение 89 или 91 много важно е тези определения да бъдат включени там и особено в доклада. Това са изменени 89 и 91. И накрая говорихме за определенията на малките пристанища според мен тук трябва уточнение. Трябва да кажем каква трябва да е максималната големина на пристанището, за да може да приема отпадъци и без да има в случая нужда от разрешение на общината. Както каза госпожа Бимбало, трябва малките пристанища да се сдружат и да имат общи планове за събиране на отпадъците и да могат да дадат повече възможности е, в тази област виждам много положителни точки в доклада и бих искала тези изменения, нашите изменения, да бъдат включени в доклада. Но преди всичко искам да благодаря на докладчика, както и на докладчиците в Сянка за свършената работа и се надяваме, че утре сутринта ще може да решим останалите отворени въпроси. Сега давам думата на Европейската комисия. Госпожо Берг, имате думата. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо Майснер. Благодаря на всички докладчици в Сянка за труда, който сте вложили в досието. Това доказва, че досието е важно и има а, капацитета да направи така, че отпадъците от кораби ще бъдат върнати в пристанищата, няма да бъдат изхвърлени в моретата. Особено важно е риболовните съоръжения да могат да бъдат върнати в пристанище без допълнителни разходи за рибарите. Благодаря ви, госпожо Майснер, за посещението, което направихте в Европейската агенция по мор... морска безопасност. Много поздрави от господин Миле, който съжалява, че не можа да присъства миналия петък. Пак подчертавам, че Предложението на комисията беше изработено в тясно сътрудничество с Европейската агенция за морска безопасност, която ще играе важна роля в прилагането му. Искам да поставя акцент върху трите най-важни теми, които са обекти на вашите изменения и на компромисните изменения. Първо, 100% непрека такса за отпадъци, ограничаване на обема, пасивните отпадъци от риболовни кораби и положението в малките и много малките пристанища, както правилно посочи госпожа Майснер. Това е директива, която има за цел да създаде хармонизация Смятам, че трябва да въведем подходящи стимули, за да може максимално много отпадъци да бъдат връщани в пристанищата. Що се отнася до таксите за върнатия обем отпадъци, както показват поручванията, винаги са антистимулиращи. Затова с тази 100% непряка такса за отпадъци сме създали правилния стимул. Ние искаме също така обаче да почетаем, че пристанищата ще могат да, да а, налагат диференцирани такси в зависимост от големината, тонажа на корабите и така нататък. Тоест това не е някаква твърда обща хармонизация за цяла Европа. По този начин ние смятаме, че ще има достатъчни стимули за пристанищата да инвестират в допълнителни капацитети за съоръжения за предаване на отпадъци. Ние приветстваме напредъка, който постигнаха докладчицата Сянка при техните обсъждания, но смятаме, че ограничаването на обема ще се прави само в някои изключителни случаи, например, ако има кораби, които искат да предадат повече, отколкото се побира в декларирания им капацитет за съхранение. По този начин а, искаме да избегнем ограниченията в обема, определени от а, пристанищата, да не се разглеждат като граница това да не се разглежда като ограничаващо, защото в противен случай те няма да инвестират в приемни съоръжения и ще създаде неравнопоставеност между пристанищата. Също така, пак повтарям, няма да стимулира пристанищата да инвестират в изграждане на нови приемни съоръжения, защото те бързо могат да кажат да, това е количество извън над нормалното и вие ще трябва да плащате за него. Надявам се да успеем да намерим добър компромис по този въпрос. Що се отнася до пасивно уловените отпадъци? Отпадъците са попаднали случайно в рибарските мрежи. Искаме да поясним, че нашето предложение дава на рибарите право да а, предават тези отпадъци и оставяме свобода на държавите членки да използват приходи по други е, схеми, е, за да направят така, че всички допълнителни разходи, които биха възникнали в пристанищата, да могат да бъдат покрити от е, тези схеми. И накрая за малките, много малките некомерциални пристанища, ние, ние се чудим дали е едно принципно изключение на много малките пристанища няма да даде погрешен сигнал на обществеността Тези пристанища би трябвало да бъдат включени в общинската структура за третиране на отпадъци. Представящите, които предоставят услуги, би трябвало да могат да издадат документ за извършването на тези услуги и получената такса. Ще продължим да работим. Благодаря за вашето изказване. Няма микрофон. Госпожа Майснер, е, слушах много внимателно, записах си, ще се видим утре сутринта. Заделили сме си два часа, надявам се те да не стигнат да изчистим отворените въпроси, да видим къде ни е позицията например, трети държави извън Европейския съюз също да могат да приемат отпадъци, зелените кораби, да, ние работихме по дефиниция, не всичко е залегнало в компромис, но мисля, че ни от страна на парламента внесохме известна яснота. Дефиницията за отпадъците по същия начин, много е важно да се знае за какво се говори, за да може държавите членки възможно възможно най-единно да приложат разпоредбите. И аз не искам никакви отпадъци да попадат в морето, затова трябва да направим така, че по възможно всички отпадъци да бъдат предадени на пристанищата, без значение дали малки или големи. Що се отнася до нефтените платформи, Знам, говорих вече с Бас Айкхаут, многократно той присъства на нашите срещи, но това очевидно не работи. Нефтените платформи се, се смятат за кораби, но те не предават отпадъци на кораби. А, самите нефтени платформи предават своите отпадъци чрез други кораби, а не а те не ги предават сами, но утре пак ще си говорим по този въпрос. А, освен това, изключенията, най-малките пристанища трябва да се гарантира дали най-малките пристанища, които ще бъдат предвидени като изключение, трябва да се направи така, че те да сътрудничат и да са включени в регионалните системи за третиране на отпадъците, отпадните води и държавите членки да могат да го докладат Кажат. Иначе ограничаването на количеството при 100% непряка такса ще видим, ще бъде интересно и на трилога да видим къде ще се срещнат позициите ни. Подходите са различни. Основното обаче е всички отпанци да бъдат предавани на сушата. Това е нещо, което искаме да постигнем. Благодаря, госпожо Майснер. Напомням ви, че гласуването ще се проведе във вторник, 9 октомври. Продължаваме сега по отношение на регламент на Европейския парламент и на съвета за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезонния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд Убежище и миграция, фонд Вътрешна сигурност и инструмента за управление на границите и визите – всичко това взето заедно. И а, е, сега това е проекто становище е, към а, е, комисията Реги. Наш докладчик е господин Косма Злотовски. Благодаря, госпожо председател. Много трудно би било да не кажем, че това е значима тема, защото това удря направо в нашия джоб. Кохезионната политика е много важна, за да може да уеднаквим политиката на ЕСЕ е, навсякъде. Е, Именно този фонд е важен и в рамките на новата финансова рамка. Целта на този регламент е да намалим административната тежест в рамките на кохезионната политика, като, като постигнем по-голяма ефективност в финансовите средства от фондовете. Друго важно нещо, което трябва да подчертаем, е, че намаляването на финансирането от Кохезионния фонд не, не е основателно а, относно регионите, за които се отнасям. Целите на кохезионната политика не бяха постигнати пълноценно. Е, ето защо от новата финансова рамка 2021-2027 година относно инфраструктурата трябва да бъде поддържана поне на е, едно равнище. Няма да повтарям всичките аргументи, които е, сме сложили в становището, само ще цитирам три промени, които аз предлагам и смятам, че те са много важни, за да е, променим предложението на комисията. Първо, трябва да разделяме съществуващите фондове и особено фондовете, които ще се прехвърлят към механизма за свързване на Европа. За момента 100% от фондовете, а не 70% трябва да бъдат разделени по национални пликове. След това трябва да бъдат предоставени при състезателна основа. 60 до 70% парите от Кохезионния фонд трябва да отидат за най-слабо развитите региони. Следователно, тези пари трябва да отидат за инвестиции в инфраструктурата. Ако кофинансирането на държавите членки е по-високо, това може да ги отблъсне крайна сметка този инструмент трябва да стимулира инвестициите там, където те са необходими. Но знаете, че е, понякога имаме проблеми с финансирането по някои проекти. Трябва да поддържаме принципа N плюс 3, който действа сега. Той се е доказал. Като а, е, трябва да поставим акцента върху многогодишните а, ангажименти. По отношение на предложението на комисията да от N плюс 2, това не е достатъчно. Ние забързваме цялата процедура, а това ще доведе до загуба на средства по фондовете. По отношение на връзката с върховенството на закона. Няма да има резултати, ако не сме ясни в определенията. Този фонд ще се превърне в политически инструмент и той няма да има нищо общо с целите, към които се стреми. И именно спазването на целите трябва да ни води. Разбира се, Очаквам вашите коментари, очаквам вашите изменения и съм сигурна, че ще може да представим едно добро становище за комисията Реги. Благодаря господин Злотовски за изложението на доклада и давам думата на господин Вим Ван де Камп. Eh, Госпожо председател, благодаря. Тази сутрин в НП бях сред най-активните по това досие и за мен е честа, че замествам госпожа Клаудия Шмидт от Австрия. Клаудия Шмидт е от Австрия, Австрия, която не е засегната от кохезионната политика и се обръщам към господин Косма Злотовски, който пък е специалиста в тази политика. Той би предпочел да останем по старите правила и да засилим е, сближаването. Но това буди въпроси. Ние получихме е, един доста критичен доклад е, от Сметната палата – той а, е, споменаваше Кохезионния фонд, който, например, финансира е, линии на високо, високоскоростни е, влакове или инфраструктура по ТНТ. Тук нещата трябва да са ясни. Очакванията са огромни по отношение на Кохезионния фонд има множество направления, които трябва да бъдат доуточнени. Как ще се използват тези финансови средства по фонда? Но критиките по-скоро целяха начина по който ние харчим парите от Кохезионния фонд. В самия факт, че това ще ходи в национални пликове, за мен е а, лесно да се каже. Госпожо председател, го, Говорихме за 30 те до 70 предложения, обсъдихме ги и има така критични гласове, които ни казват, че трябва да сме много стрикни по отношение на разходите по фонда. Други пък казват, е, да, става дума за Кохезионния фонд. Ако искаме да ги използваме в областта на транспорта, трябва да го направим а, така, както а, би било добре за нас. Да виждате, а, има различни мнения, но докладът е много важен счетоводните баланси, както и използването на а, средствата по фонда трябва да бъдат добре уредени и управлявани. Става дума за парите на данакоплаците, които ние ще а, използваме в проекти. Трябва да поставим приоритета върху мрежата Тенти и това е мнението на Клаудия Шмидт. Не става дума тук да, е, да следваме противна на тази стратегия. Благодаря. Господин Асис. Благодаря. Скъпи колеги, бих е, искала да благодаря на господин Злотовски е, за доклада за доклада. По отношение на предложението на комисията, знам, че всички е, тук е, ще подкрепим е, мерките за упростяване на процедурата, за намаляване на бюрокрацията и по-гъвкавото прилагане на европейските фондове. Трябва да приветстваме и мерките, които целят хармонизиране на правилата на различни европейски фондове, както и мерките, които водят до допълняемост, когато става дума за фондове, които вървят в една и съща посока. Така че по тези точки ние ще сме съгласни с комисията. Комисията поставя акцента върху сближаването между регионите и държавите членки. Комисията дори го подчертава в първото съображение на предложението си и повтаря какви са целите по-надолу в текста. Жалко е, че тези е, цели не са съпроводени с необходимите бюджетни средства. Малко парадоксално ми изглежда, че тя а, първо а, излага загрижеността си за по-голямо сближаване между държавите членки и регионите и същото време предвижда 45% по-малко средства по фондовете, а тези фондове трябва да ни доведат до постигане на целта. Така че смятам, че това е някаква стереотипна визия на е, нещата. да се каже, че зле са използвани европейските фондове, то това би изглеждало като клише. Страни като Португалия си дават сметка, че с правителства, които имат различни политически ориентации, било то на дясно и отляво, фондовете трябва да бъдат използвани за модернизиране на страните и за да се навакса структурно забавяне в развитието. Ние признаваме това и именно за това по-голямата част от общественото мнение поддържа европейския проект. Във връзка с казаното от докладчика, загрижени сме за това, че се предвиждат по-малко средства за слабо развитите региони от 90 до 70%. Това означава, че ние ощетяваме тези региони. Тези фондове са от изключително важно значение за тях. Аз не съм съгласен и с анализа на комисията по отношение на процента изпълнение е, на фондовете, свързано с върховенството на закона има е, детайли. Има държави, които нарушават принципа на, на върховенството на закона, а тези държави не се санкционират финансово. И това по много проста причина. Когато има нарушаване на върховенството на закона и това е вина на държавата членка. И втория случай, когато има стечение на фактори, по економически причини, например, и е, държавата е, се позовава на економически е, аргументи, например финансовата криза, за да каже, че процента на изпълнение не е достатъчен. Това са причините, които понякога ни дават държавите членки за това, че не са освоили фондовете. Нашата група ще направи необходимите изменения и се надяваме, че така ще подобрим предложението на Европейската комисия. Даваме думата за групата АЛДЕ. Une régulation et un mécanisme de gestion et répartition des fonds Давам думата за самия, на самия себе си, казва председателя. Виждаме, че тези фондове влияят върху държавите членки, защото, знаете, преминахме през економическа криза, а преминахме и през политическа криза. Това беше казано от преждеговорившите. Така че, да, виждате, има някои преразглеждания от количествена и от количествен и качествен характер. Дебатът е доста национализиран, бих казал. По-национализиран, отколкото политически. Аз, ако трябва да се върна към а, доклада на господин Злотовски, аз споделям а, някои от а, изказванията до тук. Разбира се, е, намаляването на административната тежест, увеличаване на гъвков, гъвкавостта, е, изравняване на приоритетите. Да, е, това са неща, които ще позволят да управляваме по-добре фондовете и това ще е добре за прилагането на политиките на ЕСЕ, защото знаете, има различия между политиките, които е, са на европейско равнище и е, е, онова, което иска да държавите членки, за да подобрят структурното си е, развитие и за да могат да наваксат е, някои структурни, някои, някои структурно забавяне. Вижте сега, има един първи проблем и тук съм, съм съгласен с господин Злотовски. Аз бих искал да поддържаме механизма за разпределение на фондовете към държавите членки. Намаляването на обема на средствата трябва да се съпостави с кохезионната политика. Т.е. целта е по-слабо развитите страни да наваксат забавянето си. но и, и именно за това, за да може това наваксване да се случи, трябва тук да разгледаме и цифрите, естествено, няма как да не намалим тук средствата. Ако кохезионния фонд се увеличава или е стабилен, то това не би било положително, защото това ще означава, че няма наваксване. Аз съм съгласен с докладчика по отношение на експлуатационните разходи и разходите за поддръжка. Когато говорим за рефит, това е мярка, която увеличи сложността, както и административната тежест по много досиета. И тук трябва да внимаваме. Това е напълно оправдана теоретично мярка, но тя не е оправдана от практическа гледна точка, така че трябва да избираме между а, това, което е добро и това, което е практично. Така че Съгласен съм с докладчика, съгласен съм и с 70-те процента, които са предоставени предварително. Това е много добре, особено за по-слабо развитите страни и за оперативните програми. Сега, по отношение на рационализацията, на, стратегическата, на стратегическото програмиране, смятам, че това е добро нещо. И това ще ни позволи да упростим проверките. Така че, за мен, тук нещата вървят в правилната посока. По отношение на финансовия аспект, трябва да съпоставим това с многогодишната финансова рамка ще трябва да вземем тук важни решения и които ще влияят върху регулирането като цяло. Господин Тейлър, може би имате а, нещо да кажете от името на зелените? Не. Ами ако никой не иска да вземе, дима, не вземе думата, давам думата на господин Жило от името на Европейската комисия. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази възможност отново да се изкажа. Благодаря и на докладчика за проектостановището му както и на всички уважаеми членове на вашата комисия за приноса към днешна дискусия. Най-напред не е зле да се отбележи, че действително този аргумент може би не е с най-краткото заглавие в историята, но държа също така да подчертая, че самият регламент е наполовина по-кратък в сравнение с настоящият регламент за периода 2014-2020 година. Разбира се, съкръщаването 50% на текста не води автоматично до упростяване, но безспорно помага и, както го признаха и редица експерти, усилията за опростяване на административните процедури, увеличаването на гъвгавостта са включени в нашето предложение. С ваше позволение ще се спомена на два-три споменати въпроса. Скоро мисля, се, че има изле... съществува известно противоречие между притесненията изказани от една страна за недостатният бюджет за Кохезионния фонд, и от друга страна изискването за по-високо равнище на съфинансиране от страна на, на Европейския съюз за същи този фонд. Колкото по- голямо е равнището на съфинансиране от Европейския съюз, толкова по-низко е равнището на инвестиции като цяло. И това беше една от идеите на Европейската комисия, т.е. по-низко равнище на, на съфинансиране на Европейския съюз увеличава отговорността и собствеността, която имат държавите членки над проектите и увеличава инвестиционния пакет като цяло. Държа да отбележа, че Европейската комисия не споделя същият положителен опит с правилото N плюс 3, автоматичната от оттегляне на кредити, на плати задължения за кредити. Според нас има много по-сериозни проблеми, които са изправени държавите членки с тази процедура и също така е сред основните предизвикателства, с които се сблъскваме при определянето на равнищата на префинансиране за следващия програмен период. Т.е. равнището на кредити за плащания за периода 2021 до 2023 година за текущите програми е толкова високо, че на практика ограничи средствата, които са налични е, за префинансиране на програмите за период от 2021-2027 година. Или казвам с други думи, вече сме изправени предположение, е, при което натрупаните закъснения сега ще се отразят върху началото на програмите следващия програмен период. И това искаме да избегнем за следващия програмен период. И за това се върнахме на идеята да се вър... за повторно въвеждане на правилото N плюс 2. И последен коментар по отношение на препратката, на, която прави Европейската комисия към планираните инвестиции и изискването за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка на въпросната инфраструктура. Държа само да отбележа, че идеята тук – е, че става по стратегически план, който е определен, изготвен в началото на периода и държавите членки трябва да покажат, че са включили нужните оперативни разходи и разходи за подръзка с транспортната инфраструктура, която ще бъде изградена по време на програмния период. Тоест, целта не е да се създава, да се налага допълнително бреме или да се стига до закъснение. Искаме просто да сме сигурни, че държавите членки разглеждат цялостната инвестиция, т.е. не само за сторежа, но предвиждат и оперативните разходи и разходи за поддръжка в дългосрочен план и разбира се, тези разходи трябва да дойдат от националните бюджети, а не от европейските фондове. Така че искаме да имаме по-цялостно планиране. Благодаря ви. Много ви благодаря. Отново давам думата на господин Злотовски, нашия докладчик. Сповядайте. Мадам ла президент, шановни панство, видя, че дискусия... Госпожо председател, уважаеми дами и господа, виждам, че дебатите стават разгорещени е, по това е, по този проект доклад. Позволете ми сега да направя няколко общи е, бележки. Виждам, че всички се обединяваме около факта, че трябва по по-ефективен и рационален начин да разходваме парите от фондовете и това е нашата цел. И това е безспорна цел. Както един от нашите колеги каза, дори и да има страни, които не спазват върховенството на закона, това влияе върху економиката и върху прилагането на проектите. Какво означава върховенство на закона? Тук ни трябва определение. Определение, което да служи в рамките на този доклад. На второ място има някои инвестиции, които са, са финансирани от въпросните фондове. И а, има случаи, в които не е имало нарушение на върховенството на закона. Ако до регионално летище създадем само на 20 км същото летище, то за мен това няма смисъл. Макар и второто летище да спазва върховенството на закона. Не трябва да създаваме е, такива е, проблеми. В близост до родния ми град сме построили второ летище, което е ново и то се намира до старото летище. От гледна точка на върховенството на закона няма никакво нарушение. Обаче сами виждате, че се намираме в нелогично положение. Следователно, ние трябва да обърнем внимание и на този тип проблеми. Нашата цел, преди всичко го напомням, е средствата по тези фондове да бъдат разходвани е, целесообразно, ефективно и да не се губят парите. Когато една държава членка, независимо от това, дори и дали спазва или не е, е, върховенството на закона, не трябва да се стига до ситуации, които видяхме по време на миналата многогодишна финансова рамка. Радвам се за това, че ни предстоят разгорещени дебати. Призовавам ви да внесете вашите изменения и се надявам, че ще постигнем компромис. Благодаря, господин Злотовски. Напомням, че измененията трябва да се внесат в четвъртък, 27 септември, 12 часа на обяд. Извинете, казва председателката. не на 27 септември, а на 5 октомври на обяд. А гласуването ще бъде на 15 ноември в рамките на комисията. Крепко queria esclarecer Извинявам се, е, бих искал да кажа нещо. Да, знам какво е върховенството на закона, какво това означава. Това е добре обяснено в договорите за ЕСЕ. Трябва да проведем такава дискусия. Не тук е мястото да го направим, но този дебат трябва да се е, проведе. Знам кои са държавите членки, които не спазват този принцип. Не казвам, че заради това има економически проблеми. Има страни, които са а, а, авто... Е, които са автокрация, които спазват правилата и, и демократични страни, които не спазват правилата. Не искам да кажа, че самия факт, че не спазваме този принцип, води до економически проблеми. Въпросът тук е да видим как използваме средствата по фондовете. Говоря тук за подобряване на механизма на правоприлагане – благодаря, господин Асис. Господин Злотовски, давам ви думата за една минута, но още веднъж тук няма да разглеждаме въпроса с върховенството на закона. Да, госпожо председател. Радвам се, че моя колега знае какво е върховенството на закона. Аз също го знам. Ако говорите, че има държави членки, които не спазват принципа, може ли да кажете кои са те и за какви е, нарушения на върховенството на закона говорите? Веднага прекратявам дебата. Ако имате нужда да водите такъв дебат, отидете и пийте едно кафе извън залата. Е, уредете този въпрос извън залата. Това не е предмет на доклада. Сега напомням, че измененията трябва да бъдат внесени на 5 октомври на обяд, а гласуването в нашата комисия ще бъде на 15 ноември и продължаваме с една прекрасна тема. Регламента 200 от 2015 година относно защитата на животните по време на транспортиране в и извън ЕСЕ. Докладчик по становището е господин Кит Тейлър. Господин Тейлър, давам ви думата. Uh, well, благодаря ви, госпожо председател. Много ви благодаря за тази възможност в качеството си на докладчик на Комисията по транспорта по този, съм, отговарям за този доклад, става въпрос за съвместна правомощие между комисията Агри, нашата комисия и ИМКО и всеки отговаря за частта, която го засяга. Прегледа на изпълнението на регламент номер 1 от 2005 година доста отдавна я чакаме дължи се на решението на Съда на Европейския съюз, в който се потвърждава, че правилата за транспорт на животни в рамките на Европейския съюз и от Европейския съюз към други страни, от други страни към Европейския съюз попадат в приложното поле на регламента. Но към момента Европейския съюз не се спазва тези разпоредби, включително заради ниското качество на превозните средства, както и недостатъчното спазване на правилата за превоз, като например задължителното време на, за почивка за пътуващите животни. Държа да припомня, че ние наслучаваме за забрана на всички пътувания над 8 часа и за пътуванията до кланиците забрана на всички пътувания до 4 часа да се транспортира, когато е възможно, заклани вече животни вместо живи животни и да се даде приоритет на другите видове транспорт пред морския, като логиката за това настояване е факта, че в много случаите на транспорта се оказва невъзможно да се прилагат разпоредбите на регламента за транспорт на живи животни. И ми се струва, че именно една такава кауза заслужава да й обърнем по-голямо внимание и с е, нетърпение очаквам да чуем мнението и проекто измененията на останалите политически групи които много внимателно ще разгледам. Аз лично ще се стремя към включването на три изменения в три области, кажа, че има и някои други области, които трябва да бъдат подобрени. Става въпрос за това колко животни се превозват заедно по време на транспорт в превозните средства. Питаме се как можем да насърчим малките регионални кланици, както и мобилните кланици, с цел гарантиране на повече гладкост в а, цялата верига. И също така мисля, че не е зле да се преразгледат а, таксите. Доколкото разбирам, за, пре, за превозът на, живот, на живи животни се налага такса от е, или мито от 10%, а за законните животни от 40%. При такова положение не бива да се има подобни разпоредби за превозване на живи животни. Това не по никакъв начин на целите ни за постигане един вътрешен парад, пазар, извинете, по никакъв начин не обходества животните и представлява сериозно нарушаване на принципите за хуманно отношение към животните в индустрията. Така че с нетърпение очаквам мнението на останалите политически групи и бих искала да, да чуя какво му да кажат сега. Благодаря ви. Мерси beaucoup, monsieur Кистелор. Много ви благодаря, господин Кистелор. Господин Вимиван, на Камп, имате думата. Уважаема госпожо председател, благодаря ви. Отново замествам по това досие, замествам колегата Клаудио, Клаудия Монтело Агила, която все още е в майчество. Вече го казах веднъж в 15.30 часа. Повтарям го още веднъж, за да стане ясно на всички. Като цяло подкрепям цялостната стратегия на колегата Тейлър, а именно хуманното отношение към животните, особено в областта на транспорта на животни към кланниците, действително трябва да бъде сред основните ни приоритети. Единствената разлика позициите на НП и на зелените беше най-ясно нагледена тази сутрин. Зелените предлагат отново да бъде пренаписан целият регламент с цел подобряването му. Говорим за регламент от 2005 година. Според нас обаче този регламент все още има важна стойност, защото е много подробен и много ясно разписва нужните процедури. Проблемът е, че регламента не се спазва. Държавите членки не изпълняват разпоредбите му и основният а, принос на колегата Монтеро ще бъде следният. Докладът от 2005 година следва да бъде е, прилаган по-добре, а пък Европейската комисия трябва да си е, свърши работата и може би трябва да отговори и на моето изказване. Европейската комисия трябва да играе по-добре своята роля на наблюдаващ и контролиращ орган. Това е позицията на госпожа Монтеро а се поставя и въпрос към колегата Тейлър и към Европейската комисия. ЕПСА, която отговаря за безопасността на храните, неодавна изследва с доклад посветен на опасността от разпространяване на болести при превоза на животни. Това е заплаха, която не бива да подценяваме. Ето защо трябва да се обърне внимание на този нов доклад, който представлява научно доказателство за съкръщаване на периодът на превоз. Според нас доброто решение е чисто и просто да се прилагат правилата, които в момента не се прилагат. Защо ни трябва нов регламент? Ако стария регламент не се прилагаше, какво ви кара да мислите, че ще се прилага новия? Благодаря госпожо Демонта, имате думата. Grazie, е, Presidente. Innanzitutto mi комплименто кол релаторе per questa proposta, del resto е... Благодаря наистина. Комплименти за докладчика. Тук става дума наистина за нашия активен принос към хуманното отношение към животните. Вие обикновено сте много активен по тази тема и не съм изненадана, че предложението е толкова добро. Аз също съм на мнение, че благосъстоянието на животните трябва да бъде представено пред комерциалното начало. Непрекъснато обаче се натъкваме на злоупотреби, при които нормите не се прилагат най-вече липсва ефективен контрол, поради което положението още повече се влушава. В повечето държави членки е ратифициран на Европейската конвенция за хуманитарно, хуманно отношение към животните, но тя непрекъснато се потъпква. Необходимо е да има единни процедури за доброто извършване на необходимите проверки. Аз също съм се подписала под предложението в Европейския парламент да се създаде анкетна комисия по тази тема, защото такива неща нямат място в общество като нашето. Ние се смятаме за високо развита цивилизация, а непрекъснато се появяват теми, свързани с защитата на животните. Сега става дума за превозването на диви животни и комисията трябва да покаже чувствителност към темата, което тя и прави но мисля, че доста по-разумно може да се действа. Господин Златов. Благодаря ви. От името на колегата Легутко бих искал да благодаря на докладчика за отличната му оценка на настоящото положение – и начинът по който се прилага регламент за хуманно отношение към животните при техния транспорт в и извън Европейския съюз. Напълно сме съгласни с докладчика, а именно има сериозни проблеми с изпълнение на регламент. Продължава да има сериозни нередности с хуманното отношение към животните по време на, на превозването им, най-вече поради недостатъчно спазване на правилата от страна на държавите членки. Превозът на животни е противоречив въпрос. Е, разбира се, транспортът към кланниците е задължителен, важен е също така и въпросът с транспорта на животни, които се използват за спортни състезания, но не бива да се пренебрегва нуждата да бъдат защитени от животните от страдание. Над 80% от превозите на животни са към кланниците. Това е много кратък период от време за за цялата верига, но тя може да има много съществено економическо въздействие върху веригата, защото лошите условия на транспортиране могат да доведат до загуби, включително за економически загуби. Така че отново трябва да се подчертае, че транспортът на заклани вече животни е по-ефикасен и по-морално оправдан в сравнение с транспорта на живи животни към кладници би следвало заковът на животните да се, да се извършва възможно най-близо до, до тяхното място на отглеждане. Би следвало да се е, намали времето за транспортиране на животни към кланници на 8 часи, включващо времето за натоварване и разтоварването им, независимо дали транспортът се осъществява по е, шосе, на железопътен или а, е, морски път. Дори когато се спазват и се съкрати периода. Животните са много стресирани при този транспорт и трябва да се направи оценка на тези проблеми и да се вземат предвид експертните познания на хората, които могат да се занимават с подобни действия. Животното се изважда от обичайната му среда, особено стресиращи се натоварването и разтоварването на животните. И затова е много важно европейското законодателство да защитава и да налага хуманното отношение към животите по време на транспорта, колкото това е възможно. Благодаря госпожо госпожо Майснер, имате дума. Благодаря на Кристейлър за е, доклада, за становището. Говорихме по време на предишния мандат по тази тема, точно така, както каза колегата Златовски. Разбира се, за животните ще бъде най-добре, ако животните ще се колят, да се колят най-близо до място, където се отглеждат. Точно това е, е, е проблема в е, нашия един пазар. Това не винаги е възможно. Аз самата съм от селски райони, ако става дума за малки предприятия, които отглеждат малко животни, те ги събират в един и същ транспорт транспорт, което означава, че животните в продължение на часове пътуват до кланницата. Много е хубаво, че отново се занимаваме с тази тема и мислим по нея. Ние ядем месо, животните се колят и след като се колят, те трябва да се колят по най-щадящия начин. И да бъдат транспортирани. Преди това не ги радва особено. Много ми харесва това, че е, колегата мисли за това какво трябва да се направи по въпроса. Аз го подкрепям. Много ви благодаря, госпожо Майсна. И аз съм се е, включила в списъка на ораторите, за да споделя с нашата комисия, че от 2012 година насам бяха направени голям брой проучвания от страна на асоциациите за защита на животните и всеки път присъдата на тези проучвания е безапелационна. Условията на транспортиране на тези животни са ужасяващи. Сроковете за транспортиране не се спазват. Напълно се нарушават правилата на европейското законодателство. Беше проведено проучване с продължителност от 5 години на турската граница. Резултатите бяха публикувани през 2016 година и тези резултати са ужасяващи. 89% от камионите, превозващи френски животни, например, нарушават европейското законодателство. През 2017 година бяха проведени допълнителни проверки с камиони, натоварени с крави или с овце в камиони с толкова ниски тавани, че те се допират до гърбовете на животните, които не могат да вдигнат глава, камиони, чието вентилация не работи и температурата, в която се превозват животните, е надхвърля 35-40 градуса. По отношение на транспорта по морски път използват се опасни и непригодени за тази цел плавателни средства. Няма ограничения знаем за продължителността, нито периоди за почивка, не присъства на борда ветеринар или представител на, агент, на Асоциация за защита на е, правата на животните. И всички тези е, резултати от проучванията само подкрепят тъжните резултати от е, аудиторската проверка на Европейската комисия, публикувани на 4 февруари тази година. Установяват се сериозни слабости при прилагането на правилата за хуманно отношение към животните, при износа на животни извън Европейския съюз. И както отбелязвате в, в доклада си, това е чисто и просто скандално и го заявявам тук пред нашата комисия. От сега нататък трябва да сложим край на тези жестоки практики, на които са жертва животните. Животните не бива да търпят повече това, на което ги подлагаме. Трябва да сложим край на тяхното ненужно страдание, чисто и просто защото ние не си поемаме отговорността. Крайно време е да се подобри живота и благоденствието на животните, но преди всичко трябва да си зададем ние сами на себе си въпроса как се стигна до тук. Съгласна съм с вас, госпожо Демонте. Би следвало да се създаде истинска анкетна парламентарна комисия, посветена на транспорта. Ще изготвим този доклад по възможно най-амбициозен начин, за да остави той трайни следи в съзнанието на хората. А сега давам думата на Европейската комисия. Радом. Thank you very, very much, uh, Madam Chair. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Тейлър. Европейската комисия е съгласна, че животните не бива да страдят при превозването им, но не споделя становището, че транспортът на животни в е, Европа е катастрофален. Данните не подкрепят от тези твърдения. Факта, че има отделни случаи, но като цяло данните показват, че има милионни превози на животни в Европейския съюз и по-голямата част от тях спазват е, регламента. Смятаме, че все пак е по-важно да се прилага регламент, с който разполагаме. Все още може да се подобри неговото прилагане. А, въпроса на работата на Европейската комисия в тази област. Работим както в областта на сухопътния, така и в областта на морския транспорт. Пристъпихме към провеждане на аудити в държавите членки. Два екипа работят по пристанищите на държавите членки Произготвяме два доклада. Единият е посветен сухопътния транспорт, друг е посветен на морския транспорт и също така бихме искали да се запознаем с данните на за този анкетен доклад, за който, който споменахте. Не може да се твърди, че всички че нарушенията са повсеместни. Да, има нарушения и те са недопустими, но от както регламентът влезе в сила, имаше значително подобряване на условията на транспорт на животните с новите правила се избягва на ненужното страдание на животните, ако регламентът се прилага добре. Благодаря ви, господин Тейлор. Имате думата за заключение на дебата. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Не знам, вие ли взехте участие на конференцията за транспорта на животните. Вие самата ни казахте, че 97% от, транспор... от превозите на животни в Европейския съюз спазват разпоробите на регламент. Ами това казахте, това чух аз, това чуха и останалите участници. Но това чисто и просто не отговаря на истината. Както каза и председателката над 3 милиона животни се изнасят от Европейския съюз към страни извън Европейския съюз ежегодно, като тези пътувания могат да продължат стотици часове и накрая животните са обект на брутално отношение, което е неприемливо. Ето защо трябва да намерим някакъв начин да го променим. Ако господин Ван Екъп ни казва, че регламентът е чудесен и просто не се прилага, ами нека да видим колко са ефикасни стандартите ни Иначе нямаше да се налага да сме тук и да оплакваме фактът, че животните са жертва на тормоз навсякъде. Не се опитвам да измисля някакви нови правила. Казвам чисто и просто, че би трябвало да разгледаме това решение на Съда на Европейския съюз и да последваме логиката му. Към това се стремя, така че много се радвам, че като цяло има подкрепа и се признава фактът, че има проблем. Надявам се, че заедно с колегите и заедно с а, а, членовете на, на комисиите Агри и Енви ще съумеем да предприемем положителни мерки за продоляване на това потрясаващо положение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Дева. Припомня ви, че крайният срок за внасяне на изменения е на 27 септември в 12 часа на обяд. Ако нямате нищо по точка разни, скъпи колеги, обявявам дата на следващото заседание. Понеделник 8 и вторник 9 октомври 2018 година и ви желая приятна вечер. Allez à vous.